нашата подкрепа, независимо за коя политическа партия говорим. Моля, не забравяйте, че наистина голям залог е сътрудничеството с Украина. Господин Камбъл има думата. Господин председател,